some loopholes. Bien. Bien, mes chers collègues. La séance commence. Et скъпи колеги, нека да започнем заседанието с малко закъснение. Чака ни много натоварена сутрин между 10 и 11 часа ни чака много важно изслушване с двама комисари, господин комисар Левандовски и комисар Георгиева. С тях ще обсъдим нуждите от кредити за плащания на този етап на бюджетната година, тъй като знаем, че има много сериозни нужди по отношение на хуманитарната помощ. Затова потърсихме, затова поканихме госпожа Георгиева, но и други важни раздели също се нуждаят от увеличаване на кредитите поради високото равнище на неизплатени задължения в края на 2013 година, особено по отношение на структурните фондове. Моля за тишина. Запознали сте се с дневния ред. Искам искал само да уточня, че ще започнем с гласуването, както вече ви беше съобщено. Колегите, които не разполагат с картата си за гласуване, са помолени да се здобият с нея. Но няма да гласуваме днес доклада на Салватор Карига относно прогнозите за бюджета на парламента тъй като бюрото все още не е приело своята позиция. В досието, което ви е изпратено, се твърди, че съответните суми са били подкрепени от бюрото, но все още не са одобрени и предвид липсата на окончателна позиция от страна на бюрото, ние самите не можем да гласуваме днес. Правим всичко възможно за да може окончателното гласуване в пленарна зала по този важен въпрос да се състои през месец април. За целта обаче бюрото трябва да се произнесе на 10 март. След това ще може да гласуваме в комисията по бюджет на заседанието на 19 и 20 марта и през април ще гласуваме в пленарна зала. Това е което имах да съобщя. Останалите гласувания ще потекат както беше предвидено. Разполагате с съобщенията на председателя в бюлетина на комисията. Точка трета. Одобрение на протокол от миналото заседание. Трябва да одобрим два протокола. Протокола от заседанието на 22 януари и протокола от заседанието от 12 февруари. Както обикновено, ако няма възражение до края на заседанието, двата протокола се приемат. И така предлагам да преминем направо към гласуването. Започваме с ръководните насоки за бюджета за 2015 година. Докладът Ейдер, докладът на Ейдер Гарди Сабал – Моля ви да приготвите списъците за гласуване. Всички ли разполагат с списък за гласуване? Има два доклада на, на Ейтер. Започваме с водените насоки за бюджета за 2015 година. Всички ли са готови? Добре. Изменение първо. Докладчиката е против за. Против. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно на докладчика. За. Против. Един. Двама, трима. Въздържали се. Няма. Приема се. Компромис обхваща редица изменения. И така стигаме Хваща 2, 3, 5, 7, 5, но не и 6, извинете. Тъй като групата на Ауде иска изменение 6 да се гласува като добавка, ако правилно разбирам. Economic and budgetary constraints at national level and the fiscal consolidation efforts undertaken by the member states. Това е текста. И така, като добавка, гласуваме докладчиката против, за, против, въздържали се, приема се. И така добавяме съдържанието на това изменение. 7, 8 и 9 са обхванати. Седмо и осмо всъщност се обхващат компромиса, девето не, това е един нов абзац, се наричат Ашфорд. Докладчиката е против. За. Трима. Против. Мнозинството. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Изменение 10 с устно изменение на НП, за да се добави в край на изречението, при положение, че по този начин не се увеличава бюрократичното тегло. Докладчикът е против. За. Против. Нека да проверим електронно. Нека да проверим, че всички са се събудили, включително и техниката. Изменение 10. Okay. Half awake, okay. And you are against. Yeah. Okay. So, votez, votez, votez, votez. Моля, гласувайте. Е, още един колега трябва да гласува. Ok, it works. Ok. Alors, résultat. Резултатът е 19 гласа за, 13 гласа и още един глас против, общо 13 гласа против. Приема се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. И така минаваме направо на компромис 3. Извинете, има още една молба от страна на АОТЕ да се гласува като добавка към компромис Тори В частност, заедостта сред младите хора и хората на възраст над 50 години. Много хубаво. Добавка. Аз лично съм за но за нещастие докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Мнозинството е против. И така преминаваме към компромис трети. За. Против. Въздържали се? Приема се. Тук няма искания за добавяне на текст от АОД. Преминаваме към извинение 22, параграф 3, нови параграф с устно изменение. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3, 3 на Доминик Рике. Докладчикът не го харесва. За. Против. Социалистите и гласа против. Въздържали се. Един. Мнозинството беше за. Компромис 4. За. Против един глас против, въздържали се, приема се. И така стигаме до, измен... до изменението на Моника Холмайер с измене... устно изменение на докладчика. За, против, въздържали се, приема се, заедно с устното изменение. Същото въжи и за изменение 29, същият докладчик и е изменение, същият носител и основнение докладчика за, против, въздържали се, един глас въздържава се, приема се. И така преминаваме към следващото изменение 30 на Моника Холмайер. Докладчикът е против. За. Против въздържали се. Струва ми се, че е прието, но нека да проверим. Нека да проверим електронно. Всички разполагат с картите си за гласуване, изключение на Георан Ферм. Край на гласуването. 23 гласа за, 10 плюс 1, 11 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Компромис 5. За против, един, двама, въздържали се, приема се. Той обхваща и параграф 7. Гласуваме в такъв случай изменение 34. Докладчикът е против. За. Джордж Лоен и всички всъщност групата на либералите, против всички останали групи, въздържали се, отхвърля се. Измени 36 на господин Морганти. Докладчикът е против за авторът и либералите. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за против Двама. Въздържали се. Приема се. Той обхваща параграф 9. 42 е оттеглено. 43 на Моника Холмайер. Докладчиката е против. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за против, двама, трима, четирима, въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 47 на либералите, докладчикът е против. За. Авторите против. Всички останали, въздържали се, отхвърля се. 48 на Моника Холмайер. Този път докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Той обхваща параграф 12, параграф 13, изменение 56 на АОД. Докладчикът е против. Първо трябва да гласуваме всъщност изменение 55 на госпожа Андреасен. Докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 56. Докладчикът е против. За авторите, против, всички останали. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 на Ян Молдър. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 58 на Моника Холмайер. Докладчикът е за. За. Против. 3. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до изменение 60 на Ян Мулдър. Докладчикът е против. За. 6 човека. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Георан гласува за. Още един колега не е гласувал. Край на гласуването. 31 гласа за 2 гласа против, 3 въздържали са. Поздравление на Айтер. Хайтер е, е също докладчик за увеличаването на капитала на Европейския фонд за инвестиции и иска да направи презентация, защото до сега нямахме възможност да дискутираме по темата. Айде, имаш думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да обясня на колегите за какво става въпрос в моя доклад. беше спешно да се приеме мандата за преговори и тъй като наистина бяхме в спешна ситуация, можехме да говорим само на заседанието на координаторите. Именно за това искам сега да развия малко темата. Става въпрос за желанието да се увеличи капитала на Европейският инвестиционен фонд който ние участваме, защото това е вид институция, така че ние трябва да приемем сега дали приемаме това увеличение или не. Разбира се, ние сме за това увеличение на капитала, дори и да се отдалечаваме малко от позицията на съвета. Предлагам ви днес да гласуваме позицията на Европейския парламент. Това ще ни даде право и за мандат за преговори. След това започваме трилог с съвета и се надяваме да постигнем споразумение. Това, което ни различава спрямо позицията на съвета е а, въпроса за дивидендите, които биха могли евентуално да се получат благодарение на използването на капитала на този фонд. Европейският инвестиционен фонд трябва да мобилизира частни и обществени средства – за да се увеличи помощта за кредити отпускани на малките и средни предприятия. Точно това ни е целта да помогнем по някакъв начин на малките и средни предприятия. Това е и по пакта за заетост и растеж. И това беше заето и като решение на последния съвет от декември 2013. Та, разликата между съвета и парламента в становищата е засяга дивидендите. Ние считаме, че те трябва да, да, тези дивиденти да бъдат включени в капитала на фонда и да бъдат използвани. А съвета не е съгласен. Не е за първи път водим подобни дискусии относно а, повторно използваните приходи. Съветът не е съгласен с нас. Съветът счита, че не трябва да говорим за сега по тази тема. В моето предложение предлагам да направим също както при иновативните финансови ресурси, т.е. дивидендите да бъдат считани като а, отново инвестирани, реинвестирани средства. Идеята е да се увеличи този фонд. Нали? Относно увеличаването на капитала няма спорове с съвета, но просто искаме процедурата да бъде по-гъвкава като се има предвид, че искаме този доклад да бъде прият в пленарна зала през април и да се вземе решение през май по време на заседанието с инвестиционния фонд. Ще бъде жалко да забавяме развитието, стартирането, действието на този фонд. Obrigada. Bom dia, eu queria só. Um, ehm, eu não queria comentar. Alda. Има думата. Няма да се спирам на отново на съдържанието. Сходна е позицията ни с тази на докладчика, но за екипа на преговорите, който е присъства тук, а, нека да кажа, че липсва члена от а, ГУЕ. Вече мисля, че всички сте го констатирали. Моля да отбележите това, когато гласуваме. Се превю. Отбелязваме си го. Разбрахме. Добре. Предполагам всички сте разбрали какво ще гласуваме. А именно, според думите на новия член 70 от регламента на парламента, мандат за преговори. И за тази цел имаме нужда от мнозинство, абсолютно мнозинство на членовете, които съставляват бюджетната комисия. И ще имаме електронно гласуване, за да сме сигурни, че спазваме член 70. Имате пред вас списъка с гласуване. Много простичък списък. Има едно консолидирано изменение на докладчика. Кой е за? Извинявайте, казва председателя. Това консолидирано изменение поради технически причини –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 sixteen and a final report by 31st of December 2018. Qui est pour Кой Против? Въздържали се? Приема се. Изменение едно на Хелга Трипел. Докладчик е против. Кой е за? Два. Против. Мнозинство. Въздържали се. Отхвърля се. И сега за крайното гласуване. Първо се гласува се гласуват измененията на законодателното предложение. Електронно гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34. 4 и 1 за, на значи 45 за, 1 въздържал се, няма, а, 1 против и а, няма въздържали се. И а, второ гласуване сега по проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте електронно отново. Tout le monde a voté. Même chose, 34. Всички гласуваха абсолютно същото. 35 за, 1 против. И последното гласуване, където има нужда от квалифицирано мнозинство. Абсолютно мнозинство, поправя се председателя. Гласувайте. Това е, е гласуването за влизане в е, преговори между институциите и съответно мандат за преговорите. И се посочва и екипа за преговори така както е посочено във вашия списък за гласуване. А, виждате списъка Ейдер Гардия Дабал, Доминик Рике, Ян Мулдер, Хелга Трюпел, Ричард Ашвуд, Юрген Клуци и Клаудио Морганти. Край на гласуването. 34 за, 1 против, няма въздържали се. Надхвърляме квалифицираното мнозинство. Благодаря, Хейдер. И сега можем да преминем към гласуването на доклада Дарден за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да се помогне независима област Валенсия. Имате доста изменения, предполагам всички имате списъка. Първото изменение Берес и така нататък. Докладчика е за. Кой е за? Против. Двама против. Въздържали се? Приема се. Изменение на същите автори с устно изменение. Виждате текста пред вас. За. Докладчикът е за. Против. Един против. Въздържали се? Приема се. Изменение 3, 4, 5, 6, същите автори. Докладчикът е за. Искате ли да ги гласуваме блок? Кой е за всичките тези изменения? Не, не искате. Трето, четвърто и пето, можем ли да го гласуваме е, блок? За? Против? Въздържали се? Приемат се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение. С устно изменение. Същите автори. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама. Приема се. И сега нека да гласуваме електронно цялото предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 и 1 за, 2 против и 2 въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Дарден. Имаме два доклада на господин Алфонси. Ще започнем с доклада за риболовни споразумения с Сейшелите. Има гласуване по протокола и после гласуване по становище. Кой е за протокола? Против? Един против. Въздържали се? Приема се. Сега, електронно гласуване по становището. Моля, гласувайте. 35 за, 1 против, 1 въздържал се. Приема се. И сега споразумението с Коморските острови. Същото. Първо гласуваме по протокола. Кой е за? Кой е против? Един против. Въздържали се? Няма. Приема се. И електронно гласуване по становището, крайното становище. Моля, гласувайте. 36 за, 1 против, няма въздържали се. Приема се поздравление на господин Алфон. По титра де вод. Сега имаме и преводи. Това, са точка, това е точка 19. Трансфери. Да, Ане Йенсен. Това отговаря на това, което гласувахме за Валенция. Така че би трябвало да бъде същото гласуване общо заето. Кой е за този трансфер, кой е против? Двама. Въздържали се. По същия резултат, както преди малко. Това е логично. А сега другите раздели от бюджета. Моника Холмайер. Тя не ни предлага никакъв трансфер. И приключихме с гласуването. nous avons un, petit quart d'heure. Разполагаме с още 15 минути преди да дойдат комисарите. С това ви предлагам да минем нататък към темата за собствените ресурси. Ако Ивайло Калфин е тук, е готов. А не. А Ниенсен. Вижте, Бих искал най-напред да ви информирам, че съдокладчик господин Деан, за съжаление, е болен. Той претърпя важна операция. Споменавам това, защото така или иначе то бе опоменато в белгийската преза тази сутрин, така че искам да извиня отсъствието му по независещи от него причини. И от името на всички ни бих искал да пожелая на Жан Люк бързо възстановяване. Ние сме с него. Този доклад, както всички доклади, които се отнасят до собствените ресурси, беше а, даден на двама са докладчици. Ан е тук, така че имаш думата Ан. Благодаря ви, господин председател. Да, имаме проекто доклад за три различни текста за регламента. който задава рамката за собствените ресурси. Имаме мерки по изпълнение и един трети а, регламент, който е по-скоро техническо естество. Двата регламента за собствените ресурси и този за техническите аспекти са регламенти, по които трябваше да се произнесем. Допитаха се до нас, но в това отношение имаме малко правомощия. Предвиждат се определени мерки, съгласно Лисабонския договор трябва да се прилага процедурата по одобрение. Жан Люк и аз решихме да постъпим последния начин. Да представим доклад по проекто решението на съвета за системата от собствени ресурси, с което се изменя регламента като имаме пет изменения по съображенията на регламента, упоменаваме, че се нуждаем от собствени ресурси в смисъл, в който това е посочено в договора. Правим и препратка към групата на високо равнище за собствените ресурси на Европейския съюз. Разбира се, съвета може да одобри тези наши изменения, може пък и да каже, ами не, не ни харесват и просто ще забравим за тях. Така стоят нещата. Ние обаче изпращаме сигнал, казвайки, че не ни се нрави настоящата ситуация, тъй като системата за собствени ресурси не се е променила, тя става все по-малко прозрачна, все по-трудна за разбиране, с все повече отстъпки. Така че положението съвсем не е цветущо. По мерките за изпълнение сме взели отношение в резолюция. В самия текст се обяснява конкретно позицията на парламента за собствените ресурси. Изразяваме нашето съжаление за това, че системата на Европейския съюз по отношение на бюджета непрекъснато се свежда до точна възвръщаемост на вноските искаме да се вземе предвид добавената стойност на Европейския съюз. Просто всеки иска да си получи парите обратно. Това хич не е добро за Европа. Казваме също така, че подкрепяме предложението на Европейската комисия за собствените ресурси, като например за ДДС. това отношение обаче нямаше съгласие. Позоваваме се отново на групата на високо равнище. А по последния регламент не сме внесли изменения. Вчера получихме становище на правната служба. Аз не разполагах с достатъчно време, за да се запозная с него внимателно. Но в това становище се изразява мнение по въпроса, представен от председателя на нашата комисия, именно какво ще се случи, ако не се съгласим с тези мерки за изпълнение. Две интересни неща се казват в правното становище, а именно, че от една страна, да, това е разписано в договора, тези мерки са разписани в договора. Виждаме също така и техническото а, обяснение на начина по който трябва а, да се използва брутния национален доход. Той трябва да се вземе предвид в мерките за изпълнение по начина по който го предлага комисията. Съвета обаче а, вмъкна този аспект и в другите а, два регламента в по които ние обаче нямаме много правомощия. Тоест, от текста за изпълнителните мерки се премахват доста полезни а, неща, свързани с контрола, последващия контрол. Затова правното становище е интересно. В него се казва също така, че Прехвърлянето на параграфите за ресурсите, базирани на брутния национален доход в решението за собствените ресурси е жалко. Не, че е незаконосъобразно, просто е жалко, че се постъпва по този начин. А, може би си заслужава да помислим в това отношение. И на следващо място в правното становище се казва, че ако отхвърлим изпълнителните мерки, това означава, че Европейската комисия трябва да излезе с ново предложение. Това от своя страна би означавало да се забави целият процес по вземане на решение и ще трябва да продължим с сега действащата правна рамка. Така или иначе, необходими са години, за да може това законодателство да бъде ратифицирано. Така че не виждам нищо лошо в това да кажем, че не сме удовлетворени, че считаме, че е редно да се излезе с ново предложение, което да се разгледа от новия парламент. Това е информацията, която получихме от правната служба. Разбира се, трябва да помислим какво ще бъде мнозинството в парламента в това отношение. Да помислим дали хората наистина биха искали да кажат не на мерките за изпълнение. Да видим дали ще съберем необходимото мнозинство или пък, може би, много от нас ще кажат да приключим с тази битка и да оставим нещата така както са. Интересно би било да чуем какво ще смятат са докладчиците, извинете, докладчиците в сянка и координаторите. От друга страна обаче не можем да направим кой знае какво. М така стоят нещата с трите доклада. Благодаря ви. Благодаря. Ан. Елга най-напред и след това и Вайл. Благодаря. Както каза Ан, ние също съжаляваме, че системата за собствени ресурси стана все по-малко прозрачна. Това е много лошо развитие на нещата и то трябва да промени политическото ни отношение към гласуването. По мое мнение, е неприемливо първата да не се организира среща на групата на високо равнище за собствени ресурси. Трябва да се отложи приемането на пакета, докато не се проведе първата среща на групата на високо равнище на собствено, за собствените ресурси. Едно последно искане имам отправено към нашия председател. Чухме, че Европейската комисия и съвета са увеличили представителите си от 3 на 4. Аз бих искала да поискам и парламента да има същия брой представители. Ние а, също трябва да имаме представители на зелените в групата на високо равнище за собствените ресурси. Благодаря. Ивайло. Благодаря, господин председател. Няма да навлизам в подробности за собствените ресурси, защото имам изготвена позиция в това отношение, както на ниво комисия, така и на ниво пленарна зала можем да обсъждаме текста, но в общ общи линии идеята ни е да следваме позицията си за собствени ресурси, като включим конкретен текст на, на точното място. Няма какво толкова да направим по отношение на този пакет. Единственото, което можем да направим е да положим основи за последващи дискусии или да започнем това, кое, извинете, да довършим това, което така или иначе сме започнали. Може да отделим повече внимание на групата на високо равнище за собствените ресурси. Както каза Хелга, беше обявена среща на тази група, но така и не разбрахме какво се случи. Парламента трябва да участва и да бъде включен в текста, той трябва да бъде упоменат там, трябва да участва и в групата на високо равнище. Аз също нямах много време да се запозная подробно с становището на правната служба. Е, може би в него има някои интересни моменти, е, но мисля, че следващата седмица ще бъдем готови с конкретен текст по предложението на Ан. Благодаря, Ян Мудър. Благодаря ви. Аз също получих правното становище едва вчера и нямах възможност да се запозная подробно с него. Първото ми впечатление беше, че съвета, въпреки че в договорите и ясно се упоменава парламента и се казва, че той може да гласува по мерките за изпълнение. Виждаме, че съвета отстъпва в това отношение. Ние обаче приехме тези условия и те са обвързващи за следващия парламент. Ако кажем да, те ще въж... то ще въжи за следващите 7 години. Трябва да се обърне специално внимание на този момент, защото ще трябва да прилагаме всичко точно по начина, по който се казва в договорите. Не може съвета просто е така да не спазва записаното там. Председателя, не вярвате на съвета. Боже, колко изненадващо. Алда. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да кажа а, нещичко. И аз нямах възможност с нощи да прочита правното становище, но изглежда за пореден път съвета не иска да направи истинска реформа на собствените ресурси. Очевидно е, че таксата върху финансовите сделки няма да види бял свят. Ние говорихме за реформа на собствените ресурси, а сега тя се ограничава само до ДДС. Ако нямаме такса върху финансовите сделки, не вървим на никъде. Разбира се, трябва по-внимателно да се запозная с а, правното становище и предложенията в него. Но както каза и председателя преди малко, нямаме доверие в съвета. Нямаме доверие в съвета, но въпреки това парламента трябва да излезе с позиция по таксите върху финансовите сделки. Това е най-малкото, което можем да направим. Благодаря, Алда. Както каза Ян, изправени сме пред два различни проблема, които са свързани с различни периоди. Трябва да вземем решение по пакет от три законодателни мерки, които се отнасят до собствените ресурси. Тези законодателни мерки са последица от споразумението за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020. Ан изрази своята политическа гледна точка и същевременно направи правен анализ, описан и този направен от правната служба и благодаря на представителите на правната служба сред нас. Това от една страна. От друга страна, имаме процедура за преразглеждане на системата на финансиране на общностния бюджет. Изготвяме тази процедура по инициатива на Европейския парламент с съгласието на останалите европейски институции. Това беше един от ключовите аспекти на многогодишната финансова рамка, а именно групата на високо равнище. Както чухме обаче от Ивайло преди малко, Създаването на тази група на високо равнище отне много повече време от очакваното. Нашите вишестоящи трябваше а, им трябваше малко повече време за да решат кой да бъде председател на тази група. Избора беше направен. Марио Монти, бивш италиански министър и бивш комисар, ще заеме поста на председател на групата на високо равнище, но от друга страна имаше някои неочаквани събития, а именно От юни миналата година се обсъждаше броя на представителите на различните институции и изведнъж говорихме за трима, за девет, съвета не можа да избере своите трима представители, искаше да са четирима, беше взето решение да имаме представители, четири представителя на всяка институция. Присъствието на Марио Монти беше решено да се разреши този проблем, като парламента в името на своя председател отстояваше позицията си. И до тук стигнахме. На този етап е необходимо групата на високо равнище да започне работа веднага през март, преди изборите, тя трябва да работи в рамките на мандата на настоящия парламент и комисия. Напомням ви, че в нашето политическо споразумение се предвиждаше, че първите временни заключения на групата на високо равнище трябва да бъдат изготвени за а, към края на 2014 година. Както предложих докладчика и останалите оратори, няма причина да бързаме и да взимаме позиция по пакета от мерки за собствените ресурси, докато не получим гаранция, че групата на високо равнище започва да работи в условията, предвидени в междуинституционалното споразумение и по начина, по който предложи парламента. С това приключваме темата. Виждам, че двамата ни гости са тук. Добре дошли на госпожа Георгиева и на Януш Левандовски. Добре дошли на техните сътрудници. Добре е дошла и на госпожа Штифлер заместник-председател на нашата парламентарна комисия по развитие. Нашите две комисии по развитие, чието председател е госпожа Жоли и аз самия, искахме да направим обмен на информация в рамките на публично изслушване на днешното заседание на нашата парламентарна комисия. Изслушване с двама комисари, за да получим актуална информация за реалните нужди от кредити и заплащания в някои чувствителни области. И според информацията, с а, която разполагам, това са а, области, в които има доста напрежение, това, което чуваме от комисията и от други източници. А, говорим за хуманитарната помощ. И с оглед на това благодаря на комисара Георгиева за това, че прие нашата покана. Знаем обаче, че има доста напрежение в други области. Има спешни нужди, които възникнаха наскоро. Всички знаете какво се случва в Украина напоследък. Но не само в Украина. И не само в тези области. Освен непредвидените обстоятелства, имаме и други, като природни бедствия, политически събития. Напрежения могат да възникнат по отношение на плащанията и на поетите задължения – за приключването на финансовата година за 2013 година. Предлагам ви да започнем най-напред с проблемите в областта на хуманитарната помощ, ако сте съгласни, разбира се. А след това ще видим какви са и евентуалните проблеми. Ние в Европейския парламент бихме искали да бъдем уверени, че в рамките на изборната пауза между април и началото на юни месец няма да има финансови проблеми в Европейския съюз. Т.е. че Европейския съюз ще може да направи своите плащания, да изпълни задълженията си с оглед на предвидените събития, създадените политики и програми, да сме сигурни, че Европейския съюз ще може да се справи и с спешни и неотложни нужди. Затова отделяме специално внимание на това изслушване. Мишел. Мерси боку. Euh. Много благодаря, господин Ломасо. Аз на своя ред бих искал да приветствам с добре дошли комисарите Левандовски и Георгиева. Темата, която ще обсъдим днес е много важна. Действително, от нас стигат много притеснителни сведения. Редица непредствени организации твърдят, че намаляването на средствата за хуманитарна помощ намалява техните възможности да действат в редица хуманитарни кризи по целия свят. Няколко примера. Редица организации ни осведомиха, че следствие на намаляването на средствата по ЕКО от началото на годината, те са били принудени да намалят географският обхват, дължината или броят на служителите на някои от хуманитарните си дейности. В някои случаи тези програми напълно са спрени. За 2014 година Генерална дирекция ЕКО трябва да изпълни предварително финансиране в два транша, като вторият транш беше отложен и ще бъде потвърден през юни 2014 година. Ясно е, че финансовата несигурност, която трябва да се справят фина... неправителствените организации поради тези два транша ги принуждават да правят много трудни избори, в някои случаи дори да вземат тежкото решение да сложат край на своите операции. Някои организации предпочитат най-спешните хуманитарни операции, като преносът на питейна вода и осигуряване на продоволствени средства и като се обръщат с към най-уязвимите части от населението, като, например, население живеещи в региони с постоянни и чести суши. Стига се на парадоксална ситуация, тъй като знаем, че всяко евро, което инвестираме в програми за избягване на бедствия води до 7 евро спестени от справянето с подобни кризи. Ясно е, че всяко намаляване на хуманитарните помощи ще има много сериозна цена с загуба на човешки живот и необходимост увеличаване на хуманитарните помощи в Европейския съюз. Надявам се днешното изслушване комисар Левандовски да успее да ни обясни какви са вашите намерения за преодоляване на този краткосрочен и средносрочен проблем и да намалим възможно най-бързо неговите катастрофални последици върху хуманитарната помощ. Вчера Червеният кръст потвърди, че сериозният брой на вътрешно разселени лица, които не могат да обработват земеделската земя в Демократична република Конго и в Судан, например, ще доведе до започване, почти незабавно започване на епидемии от глад. Вече сме сигурни, че това ще се случи. Така че най-любесно най Днес бих искала да ви, да ви кажа, че това не е факт, с който ние не бяхме наясно и до сега. Благодаря, Мишел. Може би госпожа Георгиева първо ще вземе думата. Ladies first, Януш. Дамите са първи. Let us start. Uh, first of all, thank you for your... Аз ще започна най-напред. Благодаря ви за поканата. Знаете, че много неща се случват в момента в Европа. Постановката е много динамична а, спешната нужда от средства за хуманитарна помощ трябва да се включи в този общ контекст и това е целта на съвместното ни изказване с комисар Георгиева. Едновременно с това трябва очевидните потребности от хуманитарна помощ да се включи в общата картина на бюджета за Европейския съюз. Нека да започнем с изпълнението за 2013 година. Таблицата, която ви представям, не е много интересна, но в нея се предоставят всички данни, че всъщност всички средства, с които разполагаме и които бяха разрешени, са били изпълнени, са били разходвани. Говорим за разходване с 8,6 милиарда в повече, сравнение с 2012 година. Тъй нареченото непълно разходване е свързано с трансферът ДЕК-43, който беше отхвърлен от съвета. Има се, разбираше и известно прехвърляне, в частност по отношение на кредитите за плати задължения от някои страни, като Франция, Испания и други, свързани с социалния фонд. Тези искани дойдоха с покорено голямо закъснение, нямаше как да бъдат включени в изпълнението за 2013 година и затова те бяха прехвърлени Въпросът също така имаше и прехвърляне, свързано с забавянето на включването на Харватия. Това е положението с изпълнението на бюджета за 2013 година. Както виждате, той е на равнище 99,9. Единственото изключение е политиката за конкурентно способност. И тук говорим за плана за възстановяване на економиката на Европейския съюз. Както знаем, този план се не даде напълно очакваните резултати. И тук може би трябва да имаме предвид, че не трябва да поемаме ангажименти, когато не сме сигурни, че ще можем да ги изпълним. Както виждате, изпълнението по политиката за конкурентно способност е 99,1%. И отново стигаме до същия този трансфер, отхвърлен от съвета. Но нека да стигнем, нека сега да се обърнем към бюджета за 2014 година и да видим какво е реалното положение. И заради реалното положение няма как да поемем по-големи обещания от тези, които можем да изпълним. Виждате, че плащанията, с които разполагаме за 2014 година, са с 8,8 милиарда под равнището на изпълнение за миналата година и други думи казано, разполагаме с бюджет е, предвиден с близо 9 милиарда по-малко от предвиденото за 2014 година. И така спадаме до равнището от 2012 година за тази година. Това е действителността. Това е положението на, европейски, на бюджета на Европейския съюз. Падаме на равнищата от 2012 година с много малки предвидени маржове маржовете не са в размер на милиарда, само 711 милиона евро. Пак казвам, имаме много по-малък бюджет с много по-малки маржове за 2014 година. Таблицата за те наречените рабове или неразходваните поети бюджетни кредити за плати задължения, е сравнително надеждаваща, тъй като виждате, че тези неразходвани ангаж... плати ангажименти нараства с малко по-слаб темп. Има намаляване на растежа за периода 2009-2013 година. Става ясно, че има една категория в която има намаляване в абсолютно измерение. Тук говорим за политиката за сближаване. През 2014 година това се случва за първи път и то благодарение на Европейския парламент, тъй като това стана благодарение на средствата, които бяха добавени по отношение на политиката за сближаване. Същото би следвало да се случи и през 2000 и 2014 година. Но това означава, че в другите категории РАО всъщност се увеличава, въпреки че равнището на растеж, както казва, вече не е толкова високо, колкото през 2009 година, например. Както знаете, Запознати се с таблицата за 2014 година по отношение на политиката за сближаване. През 2013 година имаше 60,8% неразходвани а, средства за 2012 година. След това обаче последва неочаквано голям брой искания за плащания, които бяха допустими през 2013 година. Това беше на повече отколкото очаквахме, което доведе до 8,5 милиарда повече от очакваното. Нямаше как обаче да осигурим необходимите средства. Но благодарение на усилията на Европейски парламент, с много важни изменения в бюджета и съответните трансфери успяхме да изплатим 50,50 3,6 милиарда за политиката за сближаване. И това е действителното положение за 2014 година, като посланието тук наистина е много важно. Тук говорим за допустими фактури, които не са изплатени за 2013 години, които сега изплащаме. Говорим за 23,4 милиарда евро което напълно не очаква не отговаря на очакваните средства. Очакваме също така в края на годината да има още 7,6 милиарда, което обаче е нормален размер на неизплатени фактури за 2014 година. 20% повече са исканията за плащане в сравнение с 2012 година. И усилията, които положихме заедно с парламента и съвета, е да се доближим до тавана за 2014 година, но тези усилия не бяха достатъчни, за да намалим неизплатените плащания, прехвърлени за тази година. А сега нека да се опитаме да видим как се стигна до такова голямо натрупване – ето виждате, въпреки предупрежденията ми, които нееднократно отпращах към държавите членки с желание за по-добро и по-балансирано разпределение на исканите заплащане през цялата година. Въпреки тези предупреждения получихме по-голямата част от исканите заплащане през месец декември, както виждате на графиката. Виждате какво е положението за септември и за през октомври имаше известно забавяне всъщност. След което през ноември и декември се увеличи значително броят на, на получените искания с 38%. За сравнение през 2012 година имаше увеличение с 28%. Така че, както виждате, през последните две седмици на декември всъщност получихме най-голям брой искания от страна на държавите членки. И е, обяснението е много просто. Както знаете, съдържи на системата, че N плюс 3 е, е равно и прехвърлянето всъщност от N плюс 3 към N плюс 2. Като разбира се, не бива да забравяме, че новите държави членки, както и Португалия и Гърция, имаха възможността да, да използват до траншовете за 2010 година правилото N плюс 3 вместо правилото N плюс 2, но този механизъм престана да функционира през 2013 година и вече няма как да се използва този принцип за отмяна на бюджетните кредити, изключение на Румъния и Словакия, които продължават да се възползват от продължаване на периода на правилото N плюс 2. Няма да влизам в подробности, но има едно друго, на друга разпоредба, като увеличи натиска върху бюджета за 2013 година. И обяснението е, че поради кризата бяха предвидени така наречените програми за топ-ъп за страните в, в, в затруднено положение, именно Гърция, Румъния, Кипър и Ирландия, като по този начин се увеличи нашият собствен размер на съфинансиране и съответно увеличи нашите средства на участие в проектите. и те нареченото гръцко правило N плюс 2 е равно на N плюс 3 и тези увеличавания на съфинансирането за страните в криза са основните причини за затрудненото положение с изпълнението за бюджета през 2013 година. На следващата графика виждате нашите общи усилия за увеличаване на средствата в сравнение с правително гласуваното за бюджета за 2014 година. Виждате разпределението на закъснените неизвършени плащания за 2012 и 2013 година. Виждате, че реално какви са реално получените плащания и че те почти отговарят на прогнозите. По принцип, винаги пред... по принцип не взимаме предвид точните прогнози и предвиждания на държавите членки, тъй като са прекалено оптимистични. В случая обаче предвижданията бяха почти идентични през 2013 година и въпреки всичките ни усилия, чрез коригиращите бюджети, въпреки всички трансфери, нямаше как да изплатим всички искания. Просто нямахме възможността. Предвид е, огромния брой искания за плащане, които получихме през последните две седмици на месец декември. И така стигаме отново до дефицитно състояние на бюджета за 2014 година. Предвижда се използване на половината от наличните средства по политиката за сближаване за 2014 година, за да изплатим закъсненията за 2013 година. Очаква се, всъщност според нашите предвиждания, пикът на искани заплащания вече премина може би ще има пак такъв опит за избягване на автоматичното прилагане на отмяна на бюджетни кредити в края на 2015 година, така че тогава може пак да се стигне до такива проблеми. Очакваме скоро предвижданията на държавите членки през месец април и това ще са първите ни представа за средствата необходими за възстановяване на разходи за 2014 година. А сега преминаваме към следващата част хуманитарната помощ, която е по-скоро в ресора на Кристалина. Но трябва да отбележа, че Кристалина Георгиева беше много убедителна в борбата си да защити средствата за хуманитарна помощ по време на преговорите, а преговорите, както знаете, предвиждаха драстично намаляване на бюджета за 2000, на Европейския съюз, съгласно предложението на Европейската комисия за 2011 година. И така типичното съкръщаване на средствата за външна политика беше от 11,3 милиарда евро по рубрика четвърта в сравнение с предложеното 2011 година от комисията. Едно от много, една от много малките области, която не беше засегната от подобни орязвания, беше хуманитарната помощ. Това е голямо изключение. И трябва да кажа, това е вид въведение в темата, че а, това е една от редките области, за която даже има увеличаване на помощите, това е най-високото ниво на хуманитарна помощ, което е предвидено а, във връзка с всичките тези данни, които ви цитирах за предишните години. Няма да влизам в детайли. Предполагам, че Кристалина ще иска да ги представи. Основният проблем, така както вече го видяхте и според таблиците, които ви представих, е а, разликата между ангажиментите и плащанията. Става въпрос за много деликатни области на хуманитарна помощ. Знаем, че там после... Е, плащанията трябва да дойдат веднага след като сме се ангажирали. Не можем да си играем с ангажименти. Защото нашите плащания дават веднага практически резултати на хората на терена. И Виждате как ръстат тези плащания. От 2009 от 458 а, и разликата се увеличава. Предполагам, че Кристалина ще говори по този въпрос. Нека да видим какво може да бъде направено и какво е направено. През 2013 година Хуманитарната помощ беше представена във всички елементи на бюджета. Не става въпрос само за кохезия и други категории. Хуманитарната помощ наистина присъстваше с много убедителни аргументи благодарение на Кристалина. Това беше видимо в изменението на бюджета 2008, а също преразпределението по ред четвърти и също другите категории, които пострадали от прилагането на бюджета. А също имахме прилагане на резерва за спешна помощ, както и глобалния трансфер за хуманитарна помощ, който се прави в края на годината. 2014 година се случва в момента. Бих казал, че вече са а, дадени една трета от ресурсите. Имаме друго ниво на ангажиментите, но имаме разлика между ангажиментите и плащанията и сме сигурни, че така както и през 2013 година трябва да приложим всички възможни средства, за да намалим тази разлика и да направим на практика, да осъществим това, което е възможно да бъде направено но няма, няма да влизам повече в детайли, защото тук виждате мерките предвидени за 2014. Ако те не са достатъчни, в такъв случай стигаме до следващия след. Това е предвиждането ми за 2014 и управлението на бюджета тук. Това е нашата декларация. И ако с всички тези специални инструменти се окаже пак, че не е достатъчна помощта, както и цялото управление на 2014, тогава това означава, че ще имаме поне 9 милиарда евро по-малко на разположение, отколкото през 2013. И евентуално също ще трябва да използваме член 14 от регламента, така наречения contingency margin. Това ще, се, ще стане ясно от началото на март. Това е по целия бюджет 2014, не само за хуманитарната помощ. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Госпожо комисар, заповядайте. Благодаря, господин Ламасур и госпожо Стиблер, за дадената ми възможност да дискутирам бюджета за хуманитарната помощ. И ако ми позволите, ще мина на английски. Благодаря, че позволихте на господин Левандовски да започне пръв, защото това ми помага много да представим рамката на ситуацията и да продължа после в детайлите. Дебата е много своевременен. Виждаме каква е бюджетна ситуация в хуманитарната помощ. Изправени сме пред невероятен натиск. За първи път в нашата история имаме такова ниво на спешност. Четири такива спешни ситуации. Филипините, Сирия, Централно Африканската република и Южен Судан. За съжаление, нямаме никакви причини да мислим, че за бъдеще някой от тези конфликти ще, се, ще изчезне. Защото имаме двоен проблем. Веднъж от климатичните изменения, все повече природни бедствия и все повече конфликти от идващи от държави, където не се спазват международните закони. Нещата стават много, много сложни. Това, което се опитваме да направим днес е да се сроточим върху три основни елемента. Първо, в добавка към казаното от господин Левандовски, къде сме относно бюджетните ни рамки в началото на тази година. Второ, какви стъпки сме предприели за да управляваме програмата за 2013 и да изпълним. И третото, най-важно, какво бихме могли да направим, за да стабилизираме хуманитарната помощ и тя да остане такава за бъдеще, като се признаят все пак а, живото спасяващата функция на тази хуманитарна помощ. Къде сме сега? Така както каза господин Левандовски, благодарение на подкрепата която получихме от комисията и парламента и също и от самите държави членки, ние тази година имаме най-големият бюджет, който можехме да си позволим, но това е бюджет в ангажименти, не в реални плащания. И само след два месеца вече изхарчихме една трета от нашия бюджет. Защо? защото трябваше да платим области а, от миналата година 160 милиона евро и да се справим с ситуации, в които нашите плащания трупаха се повече дефицит. И нека да подчертая, че този негативен баланс на плащанията – засяга редовния бюджет, но също, се, също въжи и за резервния фонд за спешни случаи, което означава, че ние сме, ако се сблъскаме с непредвидени събития, така както много пъти миналата година се случи, както започна вече да се случва и тази година, ще имаме само половината от това, което сме предвидели за плащане. И половината от това, което ни е нужно, за да си изпълним ангажиментите. Така че основният проблем, който източи средствата на миналата година, беше Сирия. От 2012 година сме се ангажирали и сме платили над 515 милиона евро. Но знаете, че има и други проблеми. Централна Африканската република, Южна, Южен Судан, къде също сме ангажирани. И също Филипините, където Европейският съюз показа много силно на какво сме способни. Както каза комисарът Левандовски, за миналите години бяхме успели да се справим с това забавене чрез допълнителната помощ, било чрез глобален трансфер и други фондове, но това вече е невъзможно. Презентацията ясно го показва възоснова на целият европейски бюджет, на фона на целият европейски бюджет, това решение вече не ни е възможно. Какво направихме? Нека да премина към вторият елемент. Какво направихме при цялото това затягане на коланите, за да помогнем на тези засегнати хора? Предприехме всички възможни мерки, и то много отговорно за да се прилага напълно, подчертавам, пълно прилагане на нашето решение, световно решение с 2014. Това не е само решение на Комисията за хуманитарната помощ, това е а, решение на, целият международен, на цялата международна общност. И след като разглеждахме систематично всяко, всеки ангажимент, всеки договор, а, Искам тук да благодаря Клаус Одерсон, искам да благодаря и на колегите, искам да благодаря и на партньорите за тяхната предпазливост и за това, че спомогнаха ние да осъществим програмите си да ги... и ни вярваха. Разбира се, първо това засяга партньорите, които са стабилни относно техния баланс на плащанията. Госпожа Стиплер, която говори пред международната общност до каква степен са важни а, да, нашите операции за защита на човешкия живот. А също ние успяхме да подпомогнем малките организации, които не са много гъвкави. И успяхме обаче и да намалим до 40% помощта за по-големите организации, които ам, се ползват с повече солидарност от международната общност. И те наистина правиха разбиране и със сигурност ще се постараят да споделят нашето бреме. После разгледахме всяка една от операциите, които водим, за евентуални възможности за намаляване на времето на прилагане. Трето, решихме да намалим размера на някои от договорите, ако не става въпрос за застрашаване, директно застрашаване на човешки живот. И защитихме възможно най-много договорите, които защитават човешки животи. И се появиха и три други неща. Сега работим с комисаря Пи Балкс да идентифицираме всички възможни елементи в неговия бюджет за развитие, които биха могли да бъдат използвани за двойна цел, например стабилизиране след конфликт. За... Знаете, това е много важна програма, така както го каза госпожа Сейфлер. И мога да кажа също, че считаме, че може да има много значителни средства, идващи от това взаимно използване на средствата от Фонда за развитие. Второ, успяхме да запазим някакви средства, така наречената забравена криза. Защото хората, които страдат от, от някаква криза, но не попадат в центъра на медиите и на обществената информация, нека да не ги забравяме и също да не бъдат пренебрегнати в нашите ангажименти. И трето, ние непрекъснато преразглеждаме условията на място, за да сме сигурни, че имаме пълен капацитет за използване на средствата по възможно най-дисциплиниран и добър начин в името на хората, които се нуждаят от тях. Повтарям още веднъж непрекъснато преизглеждаме условията и това е възможно само защото работим в тясно сътрудничество с нашите партньори. Но това е до тук. Но нека сега да стигна до третата и най-важна точка от моята реч пред вас, а именно бъдещето. Какво можем да направим, за да решим настоящия проблем и да не го допуснем да се случи отново? Има две основни стъпки в тази насока. Първата и ви моля, като бюджетни власти, органи, да я подкрепите. А именно това, което господин Левандовски каза, да помислим за начина и нуждите от мобилизиране на пълна гъвкавост в нашата бюджетна рамка. И да направим възможно за плащанията да се прехвърлят в зависимост от натрупаното закъснение. Може това да бъде преразпределение на кредите за плащане или някаква друга мярка за гъвкавост, така както е предвидена по новата рамка. Но ние, казвам накратко, имаме нужда от 400 милиона евро тази година и до юли трябва да имаме 150 милиона евро от тези 400 милиона. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с комисария Левандовски, но ние имаме нужда да ви напомним нашето искане. Не го забравяйте. То е жизнено важно, за да продължим нашата дейност която и тя да е стабилна и да дава резултати. Второто ми искане, за да избегнем тази лавина да се случи отново, да направим така, че хуманитарната помощ да е изключена от а, това разминаване между ангажименти и плащания и да се ползваме от специфични условия, както при нормалния бюджет, така и при резервния фонд за спешни ситуации. Тоест, винаги да се предвиждат съответните средства, финансови средства на ангажиментите, които се поемат при хуманитарната помощ. Защо трябва да има такова изключително третиране на хуманитарната помощ? Аз няма да бъда комисар до година, когато правите бюджета за хуманитарната помощ, но вярвам 100% в това, което ви моля тук. И за това а, се обръщам с това искане. А именно, хуманитарната помощ има едно специфично качество, именно живото спасяваща. Нека да не, не оставяме хора да умират. И като се има предвид, че хуманитарната помощ е само 0,65% от нашия бюджет. Можем по изключение да въведем едно правило за следващите години, че ангажиментите да отговарят на а, плащанията, т.е. да има предвидено съответствие. И така, както го каза и господин Левандовски, а, нашият период за между двете е много кратък. Т.е. веднага поемаме ангажимент, веднага плащаме. Това е специфичното. Например, когато поем ангажимент да купим лекарства и да ги дадем, плащаме ги и ги даваме. Това е. И надеждата ми е, че заедно в момента се консултирам и с държавите членки и е, искам да ви кажа, че бихме могли заедно да намерим решение, за да не се появи отново този проблем за бъдеще и нашите партньори и нашият собствен персонал да правят невероятни решения, да търсят невероятни решения за това кой ще живее и кой няма да живее и на кого ще дадем хуманитарната помощ. Вярвам, че това е и в наш интерес. Защо? Защото областите на хуманитарната помощ е една от областите, където Европейския съюз е силно уважаван. Уважаван за доброто дело, което прави. Именно там репутацията ни е великолепна. И ние трябва да защитим тази наша репутация с простичкото решение, което ви предлагам. Също в този нестабилен свят много често се справяме пред ситуации, в която хуманитарната помощ, като тази, която даваме сега на сирийците в Йордания, Ливан, Турция, Египет и Ирак, е за хората там. Но и също и защото без тази помощ потока от бежанци ще засегне много тежко Европа. Аз Дълбоко в себе си съм убедена, че съм права. Но се опитвам да ви го покажа на вас. Считам, че това е правилно от морална гледна точка. Но също така и в наша, собствен, наш собствен интерес. Благодаря. Merci, madame le commissaire. Благодаря ви, госпожо комисар. Ще помоля тези, които се изказват сега, да бъдат кратки, защото госпожа Георгиева трябва да ни напусне в 11 часа. Първо докладчика Ан. Ан. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата комисари за това, че са сред нас тук днес. Аз се видях с вас, госпожо Георгиева, преди месец. и да, действително получаваме това послание от неправителствените организации. Те намаляват своята дейност, болници затварят, затварят и центровете за раздаване на храна, чисто и просто защото не разполагат за достатъчно финансови средства ние правим проверки по банкови сметки, в които няма нищо. няма смисъл да продължаваме. Защото в крайна сметка някой ще каже престъпно е това, което правите. Затова трябва да възприемем по-различен подход. Какви са настоящите перспективи за това, което можем да направим? Да, нуждаем се от повече средства. Вие казвате, можем да използваме е, всички инструменти за гъвкавост, резерва за е, спешни е, обстоятелства. Ако не се лъжа, може да стигне до 3-4 милиарда. Това е най-голямата сума, която може да се вземе от този фонд структурните фондове. Имаме много добър секретар от Комисията по бюджета тук и той каза миналата година, вие казахте 11,2 милиарда ще са достатъчни, но тази година ще имаме поне 20 милиарда неплатени задължения. Но всъщност изказването беше много оптимистично изчисленията бяха добри и според тях се казваше, че тази година ще имаме поне 26 милиарда неплатени задължения. Така че виждаме, че дори тази година проблема става все по-голям. И дори да вземем пари от фонда за спешни нужди, това е малко в сравнение с нуждите. Как обаче ще получим дори тази капка в морето? На следващо място, отново към комисаря Георгиева, можем да използваме резерва за спешни нужди, но там се прилагат тавани. Тези тавани се тълкуват от парламента не само като задължения, които трябва да бъдат над тавана, но и плащания, които са над тавана. Аз останах с впечатлението, че комисията е съгласна с нас това отношение и за това а, се съгласихме с многогодишната финансова рамка, защото това беше нашето тълкуване за нещата. Разбираме обаче, че съветът тълкува по малко по-различен начин. Затова бих искала да разбера кога Европейската комисия ще направи предложение за, плащания, за повече плащания над тавана, защото това е нашето тълкуване. радвам се за това, че, че, че сте изпълнена с, с сили, защото точно това ни трябва в областта на хуманитарната помощ. Благодаря. Благодаря, Салвадор. Благодаря, господин председател. Бих искала да се присъединя към казаното от Ан току-що. Подписваме разни празни чекове. Това си е чиста иллюзия. И състоянието на бюджета е такова от дълги години. Въпреки, че ние много добре знаем какъв е проблема, ние увеличихме а, поетите ангажименти. Това беше политиката на Европейския парламент, след което обаче трябваше да се изправим пред действителността. А именно, с всяка следваща година бяха недостатъчни плащанията, за да се покрият поетите задължения. За 2014 година разполагаме с ограничен извинете, ограничен таван за плащанията. Да използваме фонда за непредвидени случаи не е решение. Имаме 25 милиарда, които трябва да бъдат изплатени, които не могат да бъдат покрити от тези 4 милиарда, с по които можем да се договорим с съвета. Това наистина е капка в морето. Необходимо е да се правят точни изчисления до края на април от страна на държавите членки, след което трябва да прилагаме много по-стрикно процедурата. Миналата година председателя масур се ангажира за провеждането на такава стрикна процедура още от първоначалния, подготвителния етап. Системата за ранно предупреждение трябва да се използва, защото Знаем какви ще бъдат затрудненията ни при плащането до края на тази година. Държавите членки се оплакват. Това е логично. Държавите членки също трябва да оздравят бюджетите си. Държавите членки знаят какви ще бъдат нуждите им до края на годината, така че не Европейския парламент или Европейската комисия ще вземат решение в това отношение. Но казаното от комисара Георгиева ме безпокои, защото в края на своето изказване комисара Георгиева каза а, нещо много важно. А вие говорихте за нуждите на трети държави. И тези кредити за плащания, които не са били използвани, се връщат в Европейския съюз. Това означава, че на Испания ще се отрази случващото се в Северна Африка. Тези забавяния ще се отразят и на нас. Бих искал да ви напомня нещо изключително важно. Държавите членки трябва да направят точни изчисления. Всички трябва да сме наясно какво се случва в рубрика 1А. нямаме никаква информация. Какво ще стане с рубрика 1Б? но най-важно е да знаем какво се случва в 1А. Нивото на кредитите на плащания е ниско, много ниско, и ние напълно осъзнаваме трудностите. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Няма какво а, да добавя към казаното от преждеговорившите. Просто благодаря на двамата комисари, които дойдоха да ни опишат а, актуалното състояние на нещата. Всъщност парламента много добре знаеше. А, какво е положението с кредитите за плащания за хуманитарна помощ. Именно поради тази причина ви поканихме тук тази сутрин. Жалко е, че а, не са в залата и 28-те министър-председатели на държавите членки. Когато обсъждаме бюджета за 2015 година, се чувстваме сами при а, защитаването на тезата за кредитите на плащания. В рамките на преговорите непрекъснато повтаряхме, че нямаме достатъчно финансови средства. И като че ли гласът ни остана глас в пустиня. Колкото повече време минаваше, толкова повече действителността потвърждаваше нашите думи. От а, всяка финансова година до следващата виждаме, че нещата се влушават над 23 милиарда евро в категория 1Б. По 1А чухме Салвадор преди малко. И в тази рубрика имаме милиарди, които са неизплатени. Въпреки предвидения марш, няма да може да решим проблема. Затова изцяло се присъединявам към апела на комисаря Георгиева, но не към нас трябва да се обърнете, а към съвета. Проблема не е свързан с преговорите между европейските институции. Проблема не е свързан с конкретните цифри. Той е реален. Хуманитарната помощ е нещо реално. Тя е свързана с живота на много хора. Така че тук не става въпрос за няколко милиарда повече или по-малко, а за значението на човешкия живот – много неправителствени организации, учени, изследователи, представители на регионите също са включени в процеса. Това не е битка, която се води само от Европейския съюз. Не, това е програма, която се защитава от Европейския парламент. Така че апела, който вие отправихте, е апел на Европейската комисия и на Европейския парламент и той трябва да бъде отправен към съвета, защото съвета трябва да реагира и да намери решение. <coughs> Благодаря на двамата комисари за уводните думи. Очаквахме а, забавянето на плащанията в а, тези политики и сме наясно, че е необходима по-голяма гъвкавост в рамките на бюджета. Аз бих искала да се спра на един друг проблем – Както комисаря Георгиева посочи, основният проблем с инструмента за хуманитарната помощ е този, който вие споменахте, но има проблем с инструмента за стабилност и мир този инструмент също е засегнат от разминаването между кредитите за заплащания, за поети и задължения. През 2014 година имаше много конфликти, които трябваше да бъдат разрешени Сирия, Южен Судан и така нататък. В този контекст е важно да се засили наличното финансиране включително и в инструмента за стабилност и мир, по който финансовите средства бяха изчерпани. Всичко е въпрос на репутация. Инструмента за стабилност и мир също трябва да бъде снабден с финансови средства. Искането ми е да го направим, защото в противен случай ще се развали репутацията ни. Така че трябва да разглеждаме двата проблема заедно. Инструмента за стабилност и мир и инструмента за хуманитарна помощ. Благодаря и Вайло. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на двамата комисари. Може би в областта на хуманитарната помощ това е видимо, но ви уверявам, че това е видимо във всички области. Имаме ограничен бюджет и ще са на лице редица проблеми. Бих искал да подкрепя казаното от комисаря Горгиева по отношение на нуждите за приравняване на плащанията и поетите задължения. Това не се отнася само за хуманитарната помощ, но както казах, просто тук проблема е по-видим. Когато има хуманитарна криза, трябва да поемем задължения и да предоставим някакви конкретни стоки. Т.е. не може да се крепим на празни обещания. Когато работим по бюджета, дори за в бъдеще, методиката по бюджета е необходимо да се предвидят и подобни разходи. Да, тази година имаше рекордно засилване на поетите задължения по отношение на хуманитарната помощ, но кредитите на плащания остават сходни на тези от миналите години. Не казвам, че това е лошо, но на лице са поетите задължения, така че всички знаем, че ще се нуждаем и от повече пари. Забавянето на плащанията обаче е неприемливо. Тези 160 е, милиарда останаха от миналата година за тази. Не ми е ясно как се случи това. Е, може би вие ще обясните. Вие сте обещали нещо и то не е било платено или как? Как се получи това разминаване между поетите задължения и плащанията? Трябва да намерим е, решение на този проблем. Не съм сигурен, че маржа ще ни бъде достатъчен е, много хора ще искат да се възползват от този марш. Благодаря. Ауда. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на двамата комисари за предоставените обяснения. Бих искала да кажа нещо във връзка с позицията на Европейския парламент, а след това и да задам въпрос по-специално на комисаря Георгиева. Може би си заслужава да обърнем внимание на тези а, неизплатени суми, които се трупат всяка година – с което се затруднява и работата ни. Многогодишната финансова рамка има облик, който не се доближава до това, което искаше моята група. Desculpem. Eh, este quadro financeiro plurianual eh, está. Та казвах, че многогодишната финансова рамка има по-различен облик, по-различен облик от този, който целеше нашата група ние не бяхме съгласни с начина на разпределение на средствата. Факта, че споразумението по МФР зависеше от решението на група за собствените ресурси, която така или иначе не бе създадена, не е повод за гордост за Европейския парламент. Говорим за мобилизиране на ресурси и на инструменти за гъвкавост. Всички инструменти за гъвкавост и дори маржа за непредвидени обстоятелства трябва да бъдат използвани. Но а, сумите, които бяха а, изказани бяха не до там големи, но най-важното беше, че те се отнасяха до човешкия живот, както каза и госпожа Георгиева. Затова не може да се забавят плащанията, защото това води до смъртни последици. Хората просто не могат да живеят. Затова е необходимо да мобилизираме колкото се може по-бързо въпросните инструменти. Какво ще се случи в Украина, например? Какво ще се случи в следващите месеци? Никой от нас не може да отговори на този въпрос. Там може да се случи такова бедствие, като това, което се случи в Филипините. Ми да, кой може да знае? А в Филипините това имаше трагични последици. С тези бюджетни ограничения обаче ние няма да сме на необходимата висота. Въпрос към госпожа Георгиева. Как стоят нещата на терена? С 200 милиона бяха намалени някои плащания, за това бих искала да разбера как стоят точно нещата на място. Благодаря. Благодаря. Ато господин Кортес. Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo... Благодаря, господин председател. Ако можем да се гордеем с нещо от този мандат на парламента, то е работата ни в областта на хуманитарната помощ. Защото изготвянето на бюджета е политически избор. Държавите членки избират в зависимост от собствените си приоритети. Но въпросът за хуманитарната помощ е свързан с нещо, което не знаем предварително. Ние приемаме бюджета без да знаем какво ще се случи. Мали, Южен Судан, Централно-Африканската република. Това бяха непредвидени събития. Не, че госпожа Георгиева държи е, да изхарчи определен бюджет, съвсем не. Просто това а, са места, на които Европейския съюз трябва да присъства. Затова апелирам към Комисията по развитие и към Комисията по бюджетен контрол да подкрепи комисаря Георгиева. Тя предложи две мерки, които според мен са изключително важни. Трябва да действаме заедно. Ние, Европейския парламент и Европейската комисия заедно трябва да отправим апел към съвета. Ние не можем да знаем къде ще се наложи да се намесим за в бъдеще. Това е в самата дефиниция на понятието хуманитарна помощ. Комисаря също не знае къде ще трябва да се намеси. Тук под въпрос са хиляди човешки животи в държави, които дори не цитирах. Така че Комисията по развитие и Комисията по бюджетен контрол трябва да поискат одобрението на съвета, за да може двете предложения на комисаря да бъдат одобрени, за да не сме изправени през цялото време пред едни и същи проблеми. Oui, merci beaucoup. Госпожа Штрифлен, благодаря ви. Аз имам един въпрос към господин Левандовски. Можете ли да ни стомите какви са конкретните решения, които предлагате в краткосрочен и в средносрочен план? Предвидени ли са трансфери? Ако да, в какъв размер? И ще бъдат ли те достатъчни, за да покрият всички недостигащи кредити за плащания? Другият ми въпрос е, обмисляте ли иновационни решения, като например използване като ефекта на лост на политиката с конкретна способност за намиране на съответните необходими средства. Благодаря ви. Моника да има думата. Господин комисар, госпожо комисар, аз имам един допълнителен въпрос. Както знаете, в момента се стремим да запазим влиянието си в Африка и в частност в държавите, които се нуждаят от нашата подкрепа и очакват тази подкрепа. Ясно е, че имаме нужда от средства, за да отговорим на техните очаквания. Въпросът ми е в каква степен държавите членки са готови и дали Европейската комисия е поела инициативата за мобилизиране на средства от националните бюджети на държавите членки, които да допълнят средствата, идващи от европейския бюджет. Има ли някакъв напредък по тази инициатива? Има ли някаква, някакви мерки, някакви инициативи, идващи от държавите членки, тъй като виждам, че има много голямо разпокъсване на помощта, която се отпуска. Държавите членки действат индивидуално, без координация с европейския бюджет. Въпросът ми е дали не може да се предвиди общ подход към някои от средствата, които се отпускат. Това вероятно ще доведат последните и за националните бюджети, чрез необходимостта от трансфери към европейския бюджет. Благодаря думата има Георан Ферм. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата комисари. Мисля, че техните изложения бяха много изчерпателни и много важни. Бих искала да, да кажа последната от Штифлера тъй като в Комисията по развитие получихме писмо от господин Брок и господин Салафанка от Комисията по външни работи и те, относно, от, те от, засягат отново, относно основно извинете, инструмента за мир и стабилност. Те предвиждат допълнително прехвърляне от 100 милиона евро към инструментите за външна дейност. По... Те споменават не само Южен Судан, Стало-Африканската република и Сирия, но също така и Украина. Ясно, е, че ще има нужда от някаква финансова помощ от страна на Европейския съюз, дори и инструментите да са различни в сравнение с инструменти, които се използват в други страни, в частност в Африка. И също така, ще по-късно госпожа Штифлер, каква са конкретните ви предложения? Нямаме нужда от конкретни предложения, за да знаем и ние в Европейският парламент каква е нашата позиция. Какви са вашите предложения? Какви са вашите предложения, за да се справим с необходимостта от спешни плащания за хуманитарна помощ и механизмът за мир и стабилност и средства необходими за Украина. Благодаря. Председателят, три коментара и от мен за допълня отличните изказвания на колегите. Първо, разбирам, че проблемът с е, бюджетните кредити за плащания за хуманитарна помощ се поставя в момента, тъй като в е, тази област, както и по отношение на политиката за сближаване, миналата година приключи в много затруднена ситуация. За съжаление, комисията по бюджети не беше осведомена за много големият е, много голямото напрежение с кредитите за плащания по отношение на хуманитарната помощ и когато разглеждахме коригиращия бюджет номер 9 за 2013 година, той беше в размер от 400 милиона евро за фонда за солидарност и отпускане на помощ за някои региони на Европейския съюз за жертва на наводнения. Когато не разполагаме с достатъчно средства, трябва да избираме приоритетите си. И между възстановяване на средства на обществени власти, които вече са платили цената за щети в Европейския съюз и подпомагане на организации, спасяващи човешкия живот, може би трябва да се замислим къде точно са приоритетите ни. Ако тези 400 милиона евро бяха мобилизирани за хуманитарна помощ, нямаше да се намираме в момента в това положение. Ние обаче не бяхме наясно, че има толкова спешна нужда от средства за хуманитарна помощ. Това е първият ми коментар. Второ, както каза много ясно и госпожа Георгиева, има опасност да се стигне до една система, при която по хуманитарната помощ, подобно на политиката за сближаване, да се стигне до не е, изпълнени поети задължения и тази, този, и това разминава между, между кредити за плати задължения и кредити за плащане ще се увеличава с всяка изминала година. В крайна сметка може да приемем същи принцип като за селскостопанските кредити, т.е. кредити за плати ангажименти и кредити за изплащания да, бъдат, да се възприемат като едно и също нещо, тъй като обикновено периодът между поемане на задълженията и необходимостта от плащане е много кратък. Така че това е един, една възможност да гарантираме, че това разминаване няма да се увеличава повече. И последният ми коментар. види са колеги прехвърлиха отговорността към съвета. Да, разбира се, но в крайна сметка комисията отговаря за управлението на бюджета. И ако сведенията, които идват от външни източници, от хуманитарни организации, които твърдят, че буквално за два дни са, се, са били принудени да прекратят част от дейностите си, дори да затварят болнични заведения. Ако Европейската комисия предварително ни беше предупредила и ако напълно беше изпълнила своите задължения, може би нямаше да се стигне до настоящото положение. Така че на първо място комисията е тази, която следва да се извади съответните полуки. Първо, както казах преди малко, както каза и комисар Левандовски участие вече отговори на въпроса, за който му благодаря. На първо място трябва да вземем всички предпазни мерки, за да гарантираме, че няма да има прекратявания на плащанията на Европейския съюз в периода на преход между настоящият мандат и новият мандат на Европейския парламент. И това е факт, който трябва да вземем предвид и в проекта бюджета за 2015 година. Т.е. трябва да гарантираме разминаванията между кредити за плащания и работни ангажименти да не се увеличи до година. Това са коментарите. Господин комисар, госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви за коментарите. Според мен основният извод, който трябва да си направим е, че бюджетите, както на национално равнище, така и на европейско равнище, представлява проверка на това дали можем да изпълним обещанията си. И проблемът не се поставя само в областта на хуманитарната помощ. Въпросът е дали изобщо можем да отговорим на поетите обещания или не. Както знаете, аз никога не съм бил огром любител на неизпълнени обещания, а освен хуманитарната помощ има и други области, а именно младежката безработица и подкрепата за МСП. Това са други две области, в които ние трябва да започнем да изпълняваме обещанията си. И тук не говорим само за разминаване между кредити за поети задължения, кредити за плащания. Тук говорим изобщо за промяна в перспективата на Европейския съюз по отношение на заедостта. Ето защо пак казвам, искам да впиша хуманитарната помощ в по-общата картина на управлението на бюджета. Да, и ние получихме писмото на Салафранка и Брок, за което спомена Хелга, в която се споменава драматичното положение, свързано с инструмента за стабилност и мир. Утре ще обсъдим финансовите средства за Украина. Там събитията се развиват и знаем, че трябва да сме готови за взимане на спешни мерки. Това е действителното положение на бюджета, но пак казвам, основната ни полка е да не поемаме, да не правим обещания, когато не сме сигурни дали ще можем да ги спазим. И пак повтарям, за мен бюджета е проверка на това дали можем да изпълним обещанията си. Смятам, че трябва да гледаме настоящото положение и бъдещето, но и Аня се беше права. Лесно можеше да се предвиди натрупването на, на неизпълнени задължения от 20 милиарда миналата година. Аз също не очаквах такова равнище, Виждате отново таблицата на екрана. Въпреки всички предупреждения, които отправихме, това е реалността на искани да заплащане, които получихме от държавите членки. И поради закъснението в подаването на тези искания и възможността да се избегне клаузата за отмяна на поетите на кредите за поетите задължения, нямаше как да отговорим своевременно на всички тези искания. А по отношение на хуманитарната помощ, действително Кристалина беше привилегирована в контекста на общите съкръщения на бюджета, тъй като имаше нула съкръщения за хуманитарна помощ, поне за 2014 година. през 2013 година действително положихме всички усилия, за да осигурим по над 400 милиона евро за хуманитарна помощ в рамките на общият трансфер. Разбира се, аз съм напълно съгласен, че поне в тази област не бива да се съсредоточаваме върху погрешния подход, а трябва да се отучим върху програмиране, което да има за цел намаляване на разминаването между кредитите за поети задължения и кредитите за плащания. Но това е принцип, който въжи не само за хуманитарната помощ, а и за много други области. Все още разполагаме с марш от 7% за хуманитарна помощ, все още разполагаме и с фонда за спешни реакции, но аз не бих прибързал с използването на този резерв, тъй като трябва да имаме тези средства и за други трудно предвидими бедствия, които могат да се случат и в Европа. По отношение на иновативно предложение на Кристалина, няма как да се предложи първо, защото основните принципи на т.е. да се използват а, глобите не е приложимо. Първо, защото един основен принцип на бюджета е да се определят средства за конкретни цели. И на второ място, тъй като това е много нестабилен източник на средства, въпреки че Румуния много добре се справи в момента с набирането на приходи чрез глоби. казвам, през 2013 година положихме много големи усилия за осигуряване на необходимите кредити с хуманитарна помощ през 2013 година, но тази година е изборна година и колкото и цинично да звучи, е ясно, че е много възможно някоя държава членка да поеме много големи ангажименти по отношение на хуманитарната помощ, с което да гласува против проекта за коригиращи бюджет, целящ реалното мобилизиране тези средства. Случва се и не само сред държавите членки, които са нетни вносители в бюджета. Тези проблеми са свързани с цялостната визия за функционирането на Европейския съюз. Така че, действително погледнато, мисля, че можем реално да постигнем резултати чрез истинско увеличаване на средствата през втората половина от 2014 година, не чрез а, а, преводи и трансфери. Но за момента разполагаме само с а, маржа от 700 милиона евро, който няма да бъде достатъчен. Благодаря ви. Времето ни изтича, така че ще се опитам да бъда максимално кратка в отговорите си. Напълно съм съгласна с госпожа Йенсен, а именно, че резерва трябва да бъде и в плати ангажименти, и в плащания и се надявам всички да имат еднакво тълкуване, а както казахте, към момента това все още не е постигнато. Разбира се, ще разгледаме различни възможности за необходимите корекции, но аз умолявам за хуманитарна помощ, тъй като имаме сериозен недостиг на средства. 23 милиарда е огромен проблем, с който трябва да се справим. А, но 400 милиона не е такъв проблем. И предвид за какво говорим, мисля действително, че би следвало да си определим приоритетите както трябва. на конкретен въпрос какво се случи с те, откъде се появиха точно да около 160 милиона, случиха се няколко неща. Първо, от миналото година вече започнахме да се борим с разминаването между ангаж... плати ангажименти и плащания с намаляване на предварителния плащания по договорите. Това обаче доведе до резултат, а именно очаквано 20% при окончателните плащания де-факто стигнаха равнище 30% и повече. И тези плащания на практика сега трябва да се извършат по редица договори в началото на настоящата година. Но много по важен факт е, че както каза и председателят на комисията по бюджети, защо се стигна до проблеми в хуманитарната помощ. Държа да уточня, че в края на миналата година всички смятахме, че е постигнато споразумение и споразумението е да се гарантират напълно средствата за хуманитарна помощ, да има пълно съвпадение между поети ангажименти и плащания и да има малко по-голяма възможност за използване на общият трансфер. И до края на декември ние си живеехме с тази идея, т.е. че има решение, което е одобрено. Оказа се обаче, че не бяхме правили. Но това е вече в миналото и няма голямо значение. Въпросът е какво ще правим от тук нататък. Много благодаря на всички членове на вашата комисия, които подкрепиха идеята първо за значително намаляване на закъснените плащания и на второ място най-вече да не допускаме отново да се натрупа подобен размер от неизпълнени плати за задължения. Действително живеем в много трудно бюджетно положение, а бедствията винаги ни заварват неподготвени. И не бива нито ние, нито гражданите, нито хората, които се нуждаят от нашата помощ да се оказват в подобно положение. Беше ми зададен и конкретен въпрос. Разбирам, че говорихте за ивицата Газа. Действително, но там обстановката е много сложна. Първо, поради влиянието на Сирия и на второ място поради проблемите свързани с Украина. Дълготрайните кризи действително страдат от, а, други, от появата на нови конфликти и за нещастие гражданите в Ивицата Каза страдат от, а, именно от това. Ето защо ние защитаваме идеята, че поне 15% от нашия бюджет трябва да се отделя за подобни забравени кризи. Ние сме обещали средства от 200 милиона евро за ивицата каза. Бюджетът ни е сравнително малък, но е много добре целенасочен. А вторият въпрос е какво се случва с палестинците в, в сирийската криза. Аз мога да ви уверя, че ние в Европейската комисия бяхме най-големите поддръжници и основните защитници на палестинците, които се оказаха жертва на лудостта на конфликта в Сирия. Винаги сме настоявали голяма част от нашата помощ, от помощта, която отпускаме, да бъде насочена за вътрешността на Сирия. Въпреки всички трудности, ние продължаваме да насочваме 40% от помощта си към самата Сирия, а в самата Сирия се съсредоточаваме върху най-уязвимите и безспорно палестинците са сред тях. Така че това е област, в която не, която не пренебрегваме. А на въпросът как можем да постигнем един а, координиран подход и да гарантираме, че държавите членки поне ще не осигурят 0,5% от бюджета, които са ни обещали. Това е по-скоро в гасала на комисаря Пибелс, но по областта на хуманитарната помощ с гордост мога да заявя, че постигнахме много голям напредък за изготвянето на единен подход на европейско равнище в отговора на най-тежките кризи. Например, в Сирия, заедно с държавите членки, успяхме да мобилизираме забележителното само 2,7 милиарда евро и ние разходваме средствата по координиран начин, за да може да има възможно най-голям ефект от всяко едно евро. В Африканската република свирихме срещ... заседание и успяхме да съберем 500 милиона долара, като голяма част от тези средства дойдоха извън Европейския съюз, а Европейския съюз беше катализатора, който успя да привлече тези средства. И също така, аз лично не смятам, че това е моя лична заслуга. Това стана възможно благодарение на самият спешен характер на кризите, с които сме, пред които сме изправени днес. Именно те ни принуждават да действаме по координиран начин. Но това се оказва възможно благодарение на общата платформа, която осигурихме. Ще ви дам един пример. Отново в Сирия успяхме да постигнем координация не само в нощта на хуманитарната помощ, но и с фонда за развитие, с МВФ и така успяхме цялостно да разгледаме сирийската криза, точно защото има недостъг на средства. Разбира се, има Поставя си целият въпрос, че трябва да се привлекат и други спонсори, но нямаме необходимото време, така че няма да навлизам в тази тема. И нека да в заключение да кажа все пак е нещо, с което не съм съвсем съгласна. Приемаме, че няма начин директно да прехвърлим средства в бюджета за хуманитарна помощ. Но, добре, така е, но, но, държавите членки могат да решават кои доходи ще насочат към дадени проекти, които те считат от общ интерес. И ако съберем 1,7 милиарда от банките и ги дадем на държавите членки и държавите членки решат тези средства да отидат за общият европейски интерес, повтарям, общи е, европейски интерес, било то с Украина и с Сирия, в такъв случай е възможно това да стане при съществуващо финансово споразумение. Никога няма да оставя а, европейския хуманитарен бюджет да зависи от събиране на глоби. Но ние имаме нужда от невероятни платформи за мобилизация, защото ние сме изправени пред невероятни кризи. Надяваме се Украина никога да не се превърне в хуманитарна криза, но и вече имаме екип там. И това, което научих аз, да се молим да се случи най-хубавото, но да се приготвим за най-лошото. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, господин комисар. Мисля, че благодарение на вас успяхме да уточним ситуацията, да видим какви мерки можем да вземем, за да отговорим на тази много тревожна ситуация. Благодаря на секретарията да придружи нашите гости. Благодаря на госпожа председателката която може да продължи да присъства тук на нашето заседание, но мисля, че няма да може. Колеги, продължаваме нашата работа и ви предлагам да пристъпим към точка 9, която е инициативен доклад относно извлечените полуки от преговорите относно многогодишната финансова рамка. Ивай Калфин и Жан Люк Деан са докладчици. Има около стотина изменения. Бихте ли ни казали повече, Ивайло? Благодаря. Съвсем накратко ще представя насоката на тези изменения – все още имаме време преди е, да трябва да се произнесем по текста. Имаме становища, които бяха представени от три комисии е, Либе, е, Реги и Комисията по заедостта. Имаме също така АВКО по чем 50 и също стотина изменения, които директно са внесени в бюджетната комисия. Единственото, което знаем, е, че коментарите по тези изменения са следните. С АВКО по член 50 мисля, че вървим в правилната насока. Жан-Люк ще заседава с господин Дав, ще се разискват общия дух на доклада и мисля, че АВКО, Комисията по конституционните въпроси, ще върви в тази насока, в която ние очакваме. Някои от становищата, идващи от другите комисии, особено от тази по регионалните въпроси, както и заедостта, следват стандартна парламентарна процедура. Знаете, че имаше разминавания, когато МФР беше преговарена, коя комисия може да, да се произнесе, на кой етап и така нататък. Така че а, ние просто трябва да вземем решение. Малко съм скептичен, че на този етап ще успеем да решим напълно този въпрос, свързан с бъдещето, но все пак една от възможностите а, това да се включи във въпросната част на АВКО, т.е. процедурните въпроси за това как функционира парламента. Просто да се напомни, че има въпрос за разрешаване и бихме могли евентуално да включим измененията в текста на доклада, доколкото това е възможно. Относно те изменения, които бяха внесени директно в бюджетната комисия, мисля, че по-голямата част от измененията могат да бъдат приети и евентуално ще предложим това на колегите един или два въпроса само се представят, на които искам да се спра по-детайли. Първият, имаме добро изменения относно оценката на резултата на МФР. Вече разисквахме този въпрос. Нашето предложение е да не влизаме в такъв дебат. Като цяло, масово е усещането за неудовлетворение от новата финансова рамка – а, винаги може да се намерят примери за лошия резултат. Но ако сега влезем в подобна оценка, какво е станало, какво не е станало, как да се направи по-добре, отваряме един безкрайен дебат и парламента ще се разедини. Мисля, че не това е целта на този доклад. Идеята е да си извлечем полуките от преговорите и евентуално да се организираме по-добре за бъдеще. Вторият тип изменения, които поставят проблем, говорят основно за равновесието между парламент и съвет и кой какво решава. Отново парламентът няколко пъти каза, че иска да има пълната си функция в преговорите – Особено когато имаме съвместно взимане на решения. И когато се разискват подобни политики. Но а, не мисля, че това е момента да, влизаме в, да се връщаме в този дебат. Това са, това са основните проблеми. А, поиска се също практическо прилагане на разпоредбите по Лисабонския договор. Това е във връзка с нашата функция. Ще видим точно какво може да направим с тези изменения, но те са против ам, нещо, което вече решихме с голямо мнозинство. Това са основните коментари, които искам да направя на този етап. Ам, нека да ви напомня графика гласуването в бюджетната комисия, предвидено за 19 март. Надявам се, че ще успеем в началото на следващата седмица да направим предложение за компромисен текст. И ще ви изпратя, разбира се, и какви са реакциите на колегите и какво можем да направим, за да приключим с текста. Той е трябва да бъде прият за възможно най-бързо на пленарно заседание. Благодаря, Ивело. Други желаящи да се изкажат от е, името на координаторите, докладчици в е сянка. Добре, в такъв случай, както Ивайло го каза, ще гласуваме на следващото заседание на 19 март. Така че се надяваме да можем това заседание, този доклад да бъде гласуван в пленарна зала. Той е много важен, защото извлича полуките от преговорите, свързани с МФР, така че нашите наследници тук в този парламент да могат да ги вземат предвид. А сега предлагам да преминем към точка 10 и ще дам думата на, Ян, на Ан Янсен имаме корекция в бюджета за 2014. Това си е естествено едно лакомство, което не можем така да пропуснем, ще трябва да се възползваме от него. И ще има още една-две точки дневния ред, която ще разгледаме, но предлагаме на координаторите след това да остана тук в залата, за да решим няколко дребни проблема на ниво координатори и да се възползваме от присъствието на преводачите до 12.30. Ана. Благодаря, господин председател. Това е дребно изменение, дребна корекция. И... Но е технична корекция с три елемента. Първо, трябва да се приложена практика увеличаването в капитала на фонда за, Европейския фонд за инвестиции. Второ, има промени идващи от правното основание за Хоризонт 2020. Нещо, което беше прието след като приехме бюджета за 2014. И трето, създаването на бюджетната структура за съвместно начинание Shift to Rail. Това са доста технични коментари. А предложението ми е да се подготвим да гласуваме на втората пленарна сесия през април. Очаква се четенето от стран съвета да приключи в началото на април. Имаме 40 два дни да се изкажем по темата, така че трябва много бързо да направим някакъв а, коментар, защото, знаете, ще излезем в а, предизборна кампания и това няма да, и няма да можем да дадем становище преди края на юни. Най-вероятно, така че трябва да го направим през април. И а, трябва да имаме доклад относно а, измененията, предложени от съвета, т.е. Да, не се предлага, да не се позволи на съвета да променя предложението на комисията. Très bien. Merci. Благодаря. Благодаря, Ан. Да. Разбира се, това ще зависи от графика на работа на съвета, но така както Ан го каза, желанието ни е всичко да, да направим всичко възможно, за да може това да се гласува преди изборите. Крайният срок за внасяне на изменения е 9 март, 18 часа. И гласуването ще бъде на 1 април в бюджетната комисия и на втората пленарна сесия през април ще а, имаме гласуване в пленарна зала. Това е по точка 10. Имаме и една точка относно ам, политиката по недвижимите имоти. Моника. Ich bin heute völlig genügsam, da die... Господин председател. Виждам, че колегите, които трябваше да присъстват на този дебат, не са тук. Ам, и мисля, че се споразмяхме всъщност и да от отложим този дебат за следващото заседание. Поискахме отсрочка заради Ева. Ако, бихме могли, ако можем да вземем решение през март, в такъв случай, евентуално, ще съберем подписите през март. Добре, съгласни сме тогава за прилагане на член 203, параграф 5 от финансовият регламент, искаме удължаване на срока с две седмици, за да можем да дискутираме и да вземем решение относно а, Ево на следващото ни заседание. А сега, Юта Халк трябва да ни представи работата на работната, междуинституционалната работна група за агенциите. Съвсем накратко Вчера се проведе първото заседание на междуинституционалната работна група, която се занимава с агенциите. Както знаете, председателският съвет поискаха от Ан Йенсен, Моника Холмайер и мен, както и господин Незабал, да участваме. Така че вчера заседавахме в голям формат в съвета. Имахме дневен ред, който разглеждаше най-вече рамката на функциониране на тази работна група. Сега нещата са ясни, ще има мандат. И без друго нещата вече бяха сложни и този, тази идея за мандат беше доста сложна. И се споразумяхме, че в никакъв случай комуникето на комисията не трябва да е референцията тук. Трите институции вече се споразумяха през ноември и написаха една обща декларация. Ще работим възоснова на нея. И така, както го казах и в последната на последното заседание на работната група, ще имаме както политическата работа, така и техническата, съвместно с нашия секретариат, както и секретарията на комисията и съвета. Това е техническата страна. Но има и политическа. Съветът отреагира, казвайки, че трябва да я подготвим много добре всичко. Това стана сравнително бързо. Второто ни заседание вече ще позволи да имаме първи резултати, конкретни резултати – и това заседание може би ще се състои през първата седмица на април. Относно трилога, нещата не са съвсем ясни, нито за това второ заседание, нито от страна на съвета, защото на втори и трети април ще има неформален съвет Екофин в Атина. Така че или ще заседаваме на 1 април, или на 4 април. Но така или иначе до тогава ще трябва да поставим основите на нашата работа, да знаем какви са правилата на играта. И да видим каква е ситуацията с агенциите през 2013. 5% намаление на персонала в агенциите. Кои агенции ще изпълняват какви задачи, защото има 13-14 нови задачи, които а, са наложени, въпреки намалението на персонала в агенциите. Така че ще видим как а, можем да а, компенсираме това намаление на персонала чрез по-добро разпределение на кадрите ни и да спечелим от ефикасност и да видим кои са агенциите, които а, помагат на нашата, нашата индустрия. Например, а, агенцията в Кьон относно а, въздушната безопасност или пък агенцията по химическите въпроси в а, Хелзинки или агенцията в Аликанте или пък а, и други. Така че как всички тези агенции а, могат да осигурят същото ниво на услуги с намален персонал. Защото после, нека да не забравяме, че индустрията има нужда от а, подкрепата на тези агенции, от техните а, референции, за да могат да си продават стоките по света. Трябва работната група да си даде сметка за реалността веднага. Няма нужда да повтаряме опита на предишните групи. Няма смисъл да се повтаряме. Тази работна група трябва да улесни бюджетната процедура и нещата да се предвижват по-бързо. Не всеки път, когато имаме поверение, да говорим за агенциите. Ясно е, че работната група не взима решение. Работната група не може да замени бюджетните органи, но поне да улесни взимането на решения, като ги подготви коректно. Това е нашата цел. Ето така виждаме ние нещата. Това е целта на общата декларация и на този етап оставам оптимистично настроена. После ще видим какво ще стане през първата седмица на април, дали ще имаме добър резултат и така нататък. Съветът вече прие за 2014 да проведе две политически срещи. Първото, както вече казах, е, първата седмица на април и второто началото на септември. И за да извлечем заключение от нашата работа и а, е, да видим как тълкуваме бюджета. Това обаче може да варира според типа бюджетна процедура. Но председателството на съвета, така или иначе, не успя да ни гарантира това за всички бюджетни занятия. Тоест, това е предвидено за 2014, добре, но после, в началото на следващата година, ще трябва да видим дали можем да повторим същото занятие. Надявам се, че ще има повече дълновидност от страна на съвета и да си дадат сметка, че ако резултатите са добри, трябва да продължим. Може би съветът ще бъде убеден в качеството на нашата работа и съответно ще го вземем предвид и за следващите бюджетни години. Така че на този етап няма кой знае какво което се е случило, Комисията и Европейския парламент заедно успяха да вразумят съвета. Браво, Юта, за отличната работа, която е изисквала безпределно търпение от ваша страна. Моника Холмайер поиска думата, заповядайте. Аз не можах да участвам на срещата вчера, но благодарение на многобройните дискусии, както каза и Юта преди малко, успях да разбера какво е мнението на съвета и защо предпочита да е предпазлив по отношение на агенциите. Питам се дали разполагаме с някаква свобода на действие, защото липсва ентусиазъм у съвета. Всяка една държава членка се бои да не загуби агенцията, която се намира в нея. За това беше направено искане и за допълнителни разходи. Ако искаме сериозно да говорим за преструктуриране, за разумно преструктуриране и добро управление на ресурсите, то тогава не трябва да увеличаваме прекомерно броя на агенциите. Съвсем не това е нашата цел. Просто трябва да защитим европейската идея и работните места което означава, че съвета трябва да приеме нашата позиция. Аз поздравявам Юта за нейната опоритост. Тя наистина е правилният човек за преговорите с съвета, председателя. Да, всички мислим така. Сега Доминик. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, аз бих искала да благодаря на Юта за работата й и за изказването и благодаря на нея и на останалите членове на групата. Бих искал да споделя с вас моето безпокойство, защото е, дискусията, която водим, има за цел да се стабилизира мястото на агенциите в общата институционална рамка на Европейския съюз. Целта е функционирането на агенциите да бъде разгледано в контекста на бюджета. Както каза и Моника, ще имаме проблем, защото всяка една държава членка се опитва да запази агенцията, която се намира в нея. Нещо друго, което ме безпокои. Агенциите имат динамичен профил, което означава, че ние приемаме някакви законодателни мерки и с това им придаваме нови задачи. Тези задачи, които понякога са много важни и изключително тежки, тежки от регулаторна и законодателна гледна точка, пък не са отчетени в бюджета. Пример. Говорихме за Агенцията по въздухоплаването, която в рамките на единното небе и в рамките на преразглеждането на единното небе ще бъде натоварена с нови задачи. Ами, трябва да се запитаме, ще разполага ли тази агенция с достатъчно средства. Миналата година казахме, че ЖП агенцията е, ще играе ключова роля в рамките на четвъртия железопътен пакет. И ако агенцията не разполага с достатъчно средства за регулаторната функция, която трябва да осъществява, то тогава не можем да говорим за съществуване на подобна агенция. Докладите по стандартизация също са много важни за економическата дейност и за заетостта. Те са важни за заетостта на равнище ЕС. Имаме съответните законодателни актове, с които даваме нови задачи и засилваме ролята на агенциите. и по-настоящем тази идея е доста чужда за съвета. Той е винаги изпитвал недоверие към агенциите, защото ги счита за конкуренти. Това, което искам да кажа е, че има статична защита на агенциите, а се нуждаем от динамизъм, защото в противен случай законодателната ни работа ще бъде увенчана с неуспех. Това е много важно с оглед на бъдещата ни работа. Председателя. Точно така. Всяка държава членка държи на агенцията, която е разположена на нейна територия. И същевременно в по-общ план съвета като цяло счита, че има прекалено много агенции. А Европейската комисия също не защитава агенциите. Господин Куте. Благодаря, господин председател. Френския ми не е много добър. Аз също бих искал, искал да се съглася с казаното от колегата преди мен. В комисията ЕКОН през последните години се занимаваме непрекъснато с кризата, която продължава. През 2010 година разгледахме три надзорни органа и създадохме три нови надзорни органа – Преди година говорих с председателя на ЕСМА в Париж. Той също ми изтъкна някои от проблемите, които вие споменахте. А, не знам, микрофона ми сам ли се изключва? Няколко пъти а, видях това днес. Както и да е. Та казвах, че регламенти като от 3 и Мифит възлагат на агенциите тежки допълнителни задачи. Към момента агенциите не могат да се справят с задачите, които са им възложени. Кризата, както казах, все още не е приключила, а ако искаме тя да приключи успешно, ще трябва да положим допълнителни усилия. Моето впечатление е, че когато водим преговорите, в общи линии съвета се съгласява с нас. Сега обаче изведнъж съвета се обръща и се опитва да обесмисли цялата ни работа. Държавите членки не биха искали национални правомощия да се прехвърлят към агенции като ЕСМА, например. Така че съм съгласен с преждеговорившия. Необходимо е да гарантираме независимостта на всички агенции. Когато говорих с председателя на ЕСМА, той ми каза, че получава 50% от средствата от държавите членки и 40% от Европейския съюз. Остава въпроса дали ще успеем, защото с оглед на съкръщаването на националните бюджети ще бъде още по-трудно да се излекат средства от държавите членки. Необходимо е да помислим дали да запазим това съотношение на финансиране. И дали не трябва да се увеличи частта, която финансира Европейския съюз в сравнение с тази, която се финансира от държавите членки. Не знаете дали вече, не сте обсъждали нещо подобно на а, срещите? Огромен натиск се оказва върху дейността на агенциите. Бихме ли могли да гарантираме работата на тези агенции? Това е въпросът ми. Председателя. Да, бихме могли да вземем идеята на комисаря Георгиева и е да налагаме глоби. Юта. Да, точно това имахме предвид вчера, когато обсъждахме приоритетите. Казахме, че е важно да посочим агенциите, които са получили допълнителни задачи. Миналата седмица заявих това и в пленарна зала, когато обсъждахме железопътния пакет. Казах, че очаквам, след като приключи мандата ни, Европейската комисия да представи нов бюджетен формуляр – в който да се отчитат засилените законодателни а, е, задачи на отделните агенции. Прав сте, прав сте. Европейската комисия трябва да излезе с ново предложение за регламент, защото това е залегнало в самото предложение. Не може в рамките на бюджетната процедура да се променя регламента. ЕСМА и ОПА всички считат, че най-добре би било да бъдат изцяло финансирани от европейския бюджет, защото в противен случай тези агенции непрекъснато трябва да тича след държавите членки, за да си платят те вноските. Разбирам тази им позиция, но Европейската комисия разполага с правото на инициатива ние не разполагаме с правомощия за промяна на базовите регламенти. Затова трябва да упражним натиск върху комисията и тя да го направи. Всеки път, когато говорим за агенциите, можем да повдигаме въпроса. Надявам се, че на следващата среща ще разполагаме с всички необходими документи, за да може да видим актуалното състояние на всяка една агенция, след което с съвета ще започнем да обсъждаме нещата по същество. В рамките на бюджетната процедура парламента много обича да говори за цифри, но рядко казва какво желая да направи с тези цифри. Ограничаваме се до е, цифрите. Като че ли съвета, а не парламента, извинете, се интересува само единствено от цифрите и желая те да бъдат непрекъснато намалявани. Надявам се, че ще успеем. Très bien. Merci beaucoup. Добре, благодаря ви. С това изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието. Моля в залата да останат координаторите. Имаме две точки в дневния ред. Ще ги разгледаме набързо. Ще се възползваме от присъствието на преводачите. От немски, английски и френски. Испански и португалски. Останалите са свободни.